Good afternoon. Добър ден, уважаеми колеги, дами и господа. Продължаваме работата си по точка 8, тъй като точки 6 и 7 бяха отложени тази сутрин и така по осма точка за миграционните потоци, свързани с нестабилността, обхват и роля на външната политика на Европейския съюз. Ще разгледам един проект от доклад за който даваме думата на госпожа Келер, която ще представи нейното становище по доклад по собствена инициатива, изготвена от Комисията по външни работи. Предвид факта, че миграцията е толкова важен проблем за нашата комисия и толкова много аспекти на този проблем могат да бъдат повдигнати в едно такова становище във връзка с работата, която ние разработваме. Позволете ми да ви напомня, че Комисията по външни работи ще гласува на 16 март. Нашия вод ще бъде на 28 февруари, а крайният срок за внасяне на измененията е 2 февруари в 6 след обед, в 18 часа. Така че за този доклад първо ще изслушаме госпожа Келер. Имате думата. Благодаря. Наистина искам да представя проекто становището Историята тръгна от това, че Комисията по външни работи пише доклад по собствена инициатива за миграционните потоци, свързани с нестабилността, обхват и роля на външната политика на Европейския съюз. По това работи Комисията АФЕД. Има становище от Комисията по развитие, както и от вашата комисия и това представлява документа, който можете да намерите тук. Тези два документа бяха изпратени на докладчиците в сянка. Можете да погледнете. Комисиите АФЕТ и ДЕВЕ ще разгледат и външните аспекти на миграцията, причините за миграцията, миграция юг-юг. ние ще разгледаме аспектите, които са свързани с комисията Либе. Не съм включила причините за миграцията и други външни аспекти, а ще фокусираме вниманието си върху това, което се случва по границите. Е, в документа се съдържат е, предложенията си. Опитала съм се да направя конкретни предложения, не с призив да се разгледа едно или друго, а с опит да бъда по-конкретна. Например, аз е, моля комисията да положи повече усилия да реши проблемите на законната комисия, за законната миграция. А, това а, е свързано с а, организираната престъпност, защото ако нещата се поставят в един законен план, тогава няма да има нужда. Също така имаме екологична мегра... миграция, проблем, който трябва да бъде доразследван. И аз предлагам, че може, предлагам да се разгледат климатичните биженци и иммигранти, тъй като ние нямаме механизми за работа с тях. Имам, те може би са политически беженци. И това може би е някакво междинно решение, преди да се намери окончателното. Тук има няколко пункта за създаване на система на мониторинг, на граничния кодекс на Шенген, и какво може да се направи с този кодекс, да се разгледа европейската визова политика, до каква степен тя засяга мигриращите, търсещите обежище, да се разгледат миграционните потоци от гледна точка на правата на човека. И има и една страница, която с това изчерпахме едната страница, която ми се дава за становище. Това бяха най-важните неща, които бяха включени в това становище. Ще направя някои изменения, за да може да се включат други въпроси, които си заслужават да бъдат включени в такова становище. Но отново за мен а, имам а, ограничение от една страница. Ако искате да а, включите някои аспекти, които аз не съм можала или не съм се сетила да включа. Тук има една промяна. Новия крайен срок е 2 февруари заради ограниченията за писмен превод. Това е доклад по собствена инициатива, но тук има една много широка гама от въпроси. Ние в нашата комисия би трябвало да се фокусираме върху а, проблемите, които са в нашия периметр на дейност. Искам да благодаря на колегите и на секретарията за техния принос и за сътрудничество. И с това ще приключа собственото си изложение. Председателя, благодаря госпожо Келер. Имаме възможност сега да обсъдим. Виждам тук един списък. Господин Мишел. Имате думата, господин Мишел. Благодаря. Мисля, че трябва да а, се добави към една подобна тема историята на човечеството по същество. Това е историята на миграцията. Емиграция нула, нулева емиграция никога не е съществувала, не съществува и няма да съществува. И аз мисля, че това е първото становище, което трябва да се напомни, защото оставам с впечатление, че е, е, миграцията винаги е, се драматизира е, и се прави на проблем. Напротив, това е едно естествено явление и аз като либерал е, искам това да се има предвид. И всякакви репресивни мерки или мерки на сигурност е, не би трябвало да се използва, за да се потисна нещо, което е характеристика на всички човешки същества. На мен ми се струва, че всяко човешко същество закономерно се стреми към това. Следователно, не трябва да се прави економия, когато се разглежда задълбочено проблема на миграцията. Всички а, са свързани с, с иммиграцията или като страна по происход, или като транзитна, или като страна е, дестинация. Има милиони е, мигриращи и следователно трябва да се постави миграционната политика на ни по-справедливи основи, която да дава възможност на всички държави членки да се възползват от миграционните потоци и да бъдат признати за това, като такива каквито са. Аз мисля, че това е един печеливш е, подход мисля, че трябва да, предприем, да приемем един подход, от който всички страни да печалят. Трябва да се инвестира много повече в страните по происход, за да може населението на съответните страни да не се чувства задължено да напуска тези държави. Трябва да се обмисли тяхната съдба и да се обсъдят причините за миграцията. Аз цитирам Центъра за управление и информация за, по въпросите на иммиграцията, които предоставят информация, обучение по езици и така нататък, като по този начин се намалява риска от незаконна иммиграция, насърчават се микро кредити. Комисията инициира една, един такъв център с помощта на Франция в Мали и е, по този начин може би биха могли да се разпространят подобни центрове в места, които са местата, където се заражда емиграция, за да може да се предотвратят конфликти. Аз искам да кажа, че имам до известна степен усещането, аз не говоря, това не е критика, е, имам чувството обаче, че когато говорим за миграция с, с драматизиране на този феномен, това е един абсолютно естествен феномен, естествено явление, не е драматично, не е проблематично, това е едно естествено явление. Искам да добавя, че много често се подсказва, че мигриращите не са най-добрата част на един народ. Много често обаче е, мигриращите са най-добрите в съответната страна. Това не са хора, които нямат а, е, ангажимент, те просто искат да вземат съдбата си в своите ръце и искат нещо повече от това, което може да им предложи собствената им страна. А, е, а, миграцията е труден проблем, но не е но не е драматичен. Мисля, че това трябваше да се спомене. Благодаря, госпожа Холмайер. Благодаря най-напред на колежката с документа и за възможността да говорим по тази тема. Аз приветствам факта, че тя е уточнила различните причини за миграцията, доста подробно се е спряла на тях, но аз бих искала да помоля за следното. Да не се спира само на легалната миграция, когато говори за организираната престъпност. Аз по-скоро бих препоръчала да се погледне организираната престъпност, да се погледне от перспективата на борбата с престъпността. За нашата комисия това е много важна тема. И това е важно също и когато говорим за миграцията. На второ място – след като съм се занимавала и с другите досиета в, по тази тема, да изразя следната загриженост. Ние говорим за спасяването на всички хора на тази, на тази планета от климатични промени, от бедността, от всички мъки. Но ако ние в Европейския съюз смятаме, че може да правим такива абсолютистични изказвания, за цялата планета, то това е доста нереалистично. Нека видим в какво може да направим в нашите собствени страни. Естествено, нека правим, не, нека се опитваме да бъдем добър пример, но не може да имаме амбициите да спасим целия свят и да накараме целия свят да се движи по европейските норми. Thank you. Mr. Bronze. Благодаря, господин Бронс. Както може да очаквате, аз а, има много малко неща, с които съм съгласен в този доклад. Думата стабилност в контекст на иммиграцията, обаче нещо, с което съм съгласен. Ще разгледам няколко причини, а, за нестабилността, обявяването на война от Запада, пряко и непряко, задочно в в Близкия изток. Също така глобалния капитализъм, който търси ефтина работна ръка и а, насърчаването на страните да се съсредоточат върху печеливши а, култури, които да отглеждат вместо а, такива, които биха осигурили устойчиво развитие. Какво трябва да се избягва? От това зависи от един фундаментален въпрос. А, ние, а, хора, а, продукт на определени култури ли сме, при което а, хората от третия свят просто трябва да се наредят на опашка на пристанищата или на летищата и след едно-две поколения да станат европейци. Ако приемете това, то тогава е логично. Ако виждате обаче различни култури и начин на живот като продукт на определени хора, когато внесете продукта на третия свят, няма да внасяте нови европейци, а просто вкарвате третия свят в Европа. Благодаря, господин Мулдър. Съвсем накратко, господин председател, аз не съм сигурен дали разбрах до госпожа Калан. Може би имаме различни становища по причините на а, на иммиграцията и аз разбрах от нейния английски, който е не матерен, както и моя, за климатичните мигранти, мигриращи, какво е, има тя предвид. Госпожа Ернст. Благодаря. Точно това ми хареса. А именно е, факта, е, че госпожа Келер говори за климатичните беженци, защото когато се погледнат мотивите за бягството през последните десетилетия, те са се променили. Например, хора бягат поради климатични катастрофи, липса на вода, разширяване на, на пустините, обезлесяването или пък монокултурите, които водят до това, че не може да се осигури изхранването на населението. Т.е. това са всичко а, при, причини, които са се развили през последните десетилетия. И а, тук трябва да приемем предизвикателствата на новите аспекти в политиката за беженците и за миграцията. Трябва да приемем това обстоятелство, което кара хората да напускат родните си места поради климатичните промени. Това е една достойна причина. На първо място и на второ място трябва да помислим за това, Откъде идват тези причини за тази климатична миграция? Явно има дефицит, има недостиг в политиката световната политика по отношение на климата. Трябва да помислим какво трябва да направим, какво може да направим, така че хората да си останат по родните места, но не да ги заставим, а да им дадем възможност на, в родните си места хората да се развиват. Това са две неща, на които исках да се спра. Благодаря. А, благодаря. Съжалявам, че малко закъснях. За съжаление не можах да проследя началото, но мисля, че трябва да се изкажа като докладчик в сянка а, по това, което казва Франциски и другите колеги, които работят по това становище. Ние трябва много ми, е, сериозно да помислим за иммиграционната политика, както казаха и други колеги преди мен. Мисля, че е важно е, това, че нестабилността е много широко понятие. Според нас, е, според мен не е достатъчно само да се говори за климатична миграция, защото аз смятам, че повечето от хора, които идват като иммигранти, в Европейския съюз го правят поради социални и економически причини. За това трябва да се постави акцента в нашето становище на иммигрантите, които идват при нас поради социално-економически причини, поради несправедливост, тоталитарни режими и а, прочие. И ние трябва да подчертаем необходимостта от един приобщаващ и социално включващ подход. Аз мисля, че това, което казва е, госпожа Келер за климатичните промени и за иммиграцията, дължаща се на климатичните промени, това ще бъде един приток на емигранти. Подходът е добър но ние сега трябва да разгледаме по-скоро социално-економическата иммиграция и мисля, че това трябва да бъде акцента в доклада. Благодаря, не виждам други дигнати ръце. Госпожо Келер, имате думата. Зададени ви бяха конкретни въпроси, освен и също така някои неща, които да заслужават вашия коментар. Да, благодаря. Много съм съгласна с това, което каза господин Мишел. Наистина, аз включих идеята за а, това, че миграцията винаги е съществувала това се отнася не само за Европа, но и за другите региони. Тук съм включила понятието, че е практически невъзможно да се спрат миграционните потоци, когато Фронтекс отиде на Канарските острови, мигрантите се преместиха през Малта. Никога не може да се каже кой къде пътува, но спирането на миграционните потоци е крайно невероятно, но трябва да разгледаме положително проблема на миграцията. Много често това са хора, които не са искали да напуснат страната си, но много хора го правят доброволно. Следователно трябва да разгледаме и по-положителните аспекти на миграцията. Ще видим какво може да се направи, за да може да се облегчат всички е, заинтересовани страни. И също така казвам, че повечето мигранти в света всъщност не стигат до границите на Европейския съюз. Те са повече в е, Пакистан, Сирия. Много малки бройки стигат до нас в Европейския съюз. Информационните центрове, нещо, което беше споменато на заседанията на докладчиците в Сянка, те, а, а, разбира се, не бяха включени поради ограничения в обема, но ако имате конкретни идеи, моля ви, включете ги във вашите изменения. Дефиницията на климатичната иммиграция и а, мигриращите. Това са хора, които е трябвало да се преместят поради въздействието на климатичните проблеми, да кажем опустиняване или повишаващи се нива на водите. А, има някои гранични случаи. Дали а, дадени хора са напуснали страната си, защото имало опустиняване или се е получило опустиняване, защото са изсечени горите има едни общности, които установяват какви са проблемите и 50% от вътрешно разселените лица вече се преместват поради климатични причини или други екологични промени. Това играе голяма роля в Бангладеш. Ние може да видим много климатични мигриращи лица. И този процес ще продължи с на, с развитието на климатичните изменения. Аз опитах поне да спомена социалните и економическите причини за миграция. Нямах нито времето, по-скоро нямах обем да а, говоря за интеграционните проблеми, които са друга причина за миграцията. Аз нарочно говорих за това какво може да се направи в трети страни, за да се предотврати необходимостта на хората да напускат страната си. Дискриминацията, интеграцията, това са все важни неща, за които нямаше обем и нямаше място. В общи линии май това бяха всички въпроси. Разбира се, с удоволствие ще приема всички ваши изменения. Отново повтарям, че крайният срок е втори февруари и очаквам вашите идеи. Благодаря. Председателят, благодаря, госпожо Келер. И така няма повече коментари. Искам да ви напомня отново графика. Гласуваме на 28 септември. Крайният срок за измененията е 2 февруари. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Десета точка във връзка с, с пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и Румъния. Тук сред нас е колегата Карлос Коелю, който е докладчик, но позволете ми да ви напомня първо, че историята на това обсъждане. От писмо, с писмо от 12 ноември 2010 година съвета се позова на проекто решение за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и Румъния – това писмо беше изпратено на Европейския парламент на, за становище. На 16 декември комисията Либе поиска достъп до окончателните доклади за България и Румъния и за препоръките, които бяха отправени за всяка от тях и информация за текущото състояние, за прилагането и изпълнението на тези препоръки от съответните държави членки. Тези елементи са абсолютно необходими. Без тях не може. Това са необходими елементи на информация, като предпоставка за приключването на процедурата колкото е възможно по-скоро, което ние желаем, за да може да позволим на парламента да приеме своето становище по време на февруарската пленарна сесия. Но преди да дам думата на господин Коелю, трябва да ви напомня, че с новия предложен календар се предвижда да стане на 3 февруари. Повтарям 3 февруари, което ще бъде последвано с един кратък срок за а, измененията предвид извънредното заседание на комисията Либе на 14 февруари в Страсбург. А сега ще чуем нашия докладчик, господин Коелю, и след това ще дадем думата за обсъждане. Искам да чуя също така представителите на съвети на Европейската комисия, които също присъстват тук в залата. Господин Коелю. Благодаря, господин председател. Прощайте ми, господин председател и колеги, ако не съм много дипломатичен и съвсем ясен в това, което имам да кажа. Имам три неща да кажа. На първо място по отношение на парламента, второ за това, което и действително се случва и трето какво трябва да направим по този въпрос. На първо място по включването и участието на парламента. Както ви ни напомнихте, господин председател, съветът действа през е, ноември. През декември аз бях назначен за докладчик. На 16 декември ние поискахме документите. Нека да изясним този въпрос. Нашата политическа воля е да направим възможно България и Румъния да се присъединят в шенгенската зона. Това е съвсем естествена амбиция на тези две страни след като те станаха държави членки на Европейския съюз. За да могат обаче те да се присъединят към Шенгенската зона, те трябва да бъдат проверени. Положението по отношение на сигурността трябва да бъде оценено. В съответствие с правилата, не парламента е този, който може да направи тази оценка. Кой отговаря за оценката? Това е една група в съвета. Тези документи трябва да бъдат представени пред парламента. Ние не можем да потвърдим дали ситуацията по отношение на сигурността е положителна или сигурна, или отрицателна, ако ние нямаме достъп до тези документи на съвета. Напомням ви, че на 16 декември ние поискахме от съвета тези документи. Днес е 25 януари не сме получили какъвто и да е отговор от съвета до сега. Повтарям, какъвто и да е отговор. Имаме информация по обичайните канали, че съветът вече е решил какъв да бъде отговора. И този отговор е, че тези документи няма да бъдат представени на парламента. Те ще бъдат е, налични в една стая с ограничен достъп в съвета и ако искаме, ние можем да отидем там и да видим документите. Но само нашия председател на комисия и координаторите и докладчика могат да направят това. Дори докладчиците в сянка не могат да отидат за съвета и да видят тези документи. И нито един от другите членове на комисията ние ще бъдем призовани да гласуваме дали сме съгласни или не за присъединяването на България и Румъния към Шенген. Ние ще имаме право да видим документите, които да преценим дали, които ги оценяват дали сигурността е на необходимото ниво в тези страни. Мисля, че това е крайно неприемливо, господин председател. Смятам, че това е неприемливо, повтарям. Това не е мой личен проблем като докладчик. Като докладчик аз ще имам достъп до документите. Като представител на парламента. Така че проблема не е мой. Аз мисля, че това е ваш проблем като председател на комисията и вероятно и на председатели на целия парламент. Това е проблем на взаимоотношенията между парламента и съвета. Освен това, румънският посланник е крайно неудовлетворен от тази ситуация. Той поиска по-низки равнища на класификация, за да можем да получим ние достъп до тези документи. Не е удовлетворително, ако има дипломат от която и да е от нашата страна, който иска ниво на сигурност на документи на съвета да бъдат снижени, за да може да се поддържат отношенията между съвета и парламента. Разбирам, че някои документите могат да, предоставят, да бъдат предоставени тук, в парламента. Господин Капитани, всъщност, като част от нас, може да получи някои от документите и да ги представи на членовете на комисията. Това обаче няма да бъдат всички документи. На второ място, въпросните документи ще бъдат документи, които все още няма да бъдат гласувани в съвета, така че вероятно това няма да е окончателният вариант. Възможно е това да не е изобщо потвърдено и тези документи да не бъдат прияти на 28 януари, но няма никаква гаранция, че документите, които ние ще получим чрез Емилио Капитани, ще бъдат наистина окончателните документи. Окончателните документи, които ще бъдат одобрени от съвета. И така, ако се върна на първата точка, тук трябва да се прояви уважение към парламента. На второ място, какво действително се случва? По същество, и това ми е известно от информация, която съм придобил чрез неофициални канали. Изглежда, очевидно има проблеми или имало е проблеми по отношение на шенгенската система – по начина по който ще се работи с Европейската заповед за задържане. Но очевидно тези проблеми са преодолени, а няма официално потвърждение на този въпрос. Има обаче все още проблеми с България, особено по отношение на граничния контрол по сухопътна граница между България и Турция на граничните пропускателни пунктове. Българските власти се опитват да разрешат тези проблеми колкото е възможно по-бързо. Междувременно двама министри, германския и френския, изготвиха писмо, което всички познавате, в което се казва, че има някои проблеми, които според тях могат да попречат на приемането на цялото това досие. Нека да бъдем съвсем наясно. Това е проблем на съвета – ако министрите искат или не искат да продължават напред, това не е наш проблем. Нашия проблем в парламента е, че ние от нас се иска да дадем мнение по една инициатива да стане възможно България и Румъния да влязат в Шенгенската зона. Ние трябва да дадем своето становище, ако и когато познаваме всичките факти. Третото и последно нещо. Какво ще направим сега ние? Мисля, че трябва да отидем на най-високо ниво в този парламент и да изискаме достъп до тези документи. Това е отправната точка. Какво би могло да се случи тогава? Едно или две неща. Първата възможност документите не стигнат до нас, ние не ги виждаме на време и съветът вече има проблеми да вземе решение. Искам да ви напомня, че съветът трябва да вземе единодушно това решение – И съветът може да каже, че проблемите, които са на лице, са дребни проблеми, но независимо от това, не може да вземе решение без мнението на парламента. След това могат да използват в кавички закъснението на парламента, за да не вземат решение. При тези обстоятелства, господин председател, мисля, че трябва да настояваме да получим необходимата информация и да продължим да настояваме да получим достъп до тези документи. В противен случай, ако ние не получим достъп до документите, нашето становище трябва да бъде, че не можем да стигнем до становище. Може да кажем, че ако нямаме достъп до документите, който ни дава възможност да изградим своето становище, ние не можем да се произнесем по въпроса. Това трябва да кажем. Така че формално ние ще сме дали своето становище, а становище ще бъде, че нямаме становище, защото не можем да имаме такова. В този случай ние сме на чисто, така да се каже, свършили сме си работата по едно досие, за което ни се отказва съществена информация и документация. Така че три са възможните ситуации. Нашия доклад може да посочи, че две държави членки се чувстват, не са в състояние да се споразумеят, както виждаме ние. Което означава, че нашето, заключение стига, нашето становище стига до същите заключения или можем да кажем, нито една от двете държави членки е в състояние да се присъедини към Шенгенската зона – изразявам, и да изразим надеждите, че ще бъдат е, предприяти мерки двете страни да преодолеят трудностите. Или можем да излезем със становище, което се казва, че докато продължават проблемите, нито една от двете страни не може да влезе в Шенген. И трета ситуация. Докладите могат да ни кажат, че едната страна може да влезе в шенгенското пространство, а другата не може. Ако видим документите и това се казва в е, този доклад, трябва да предприемем подход на две различни скорости. Трябва да видим дали въпросната ситуация продължава с времето има или е намерено бързо решение. А ако може да бъде намерено бързо решение, което е желателно, тогава би трябвало и двете страни да се присъединят към Шенген. Но ако някои проблеми продължат във времето, ще трябва да кажем, че страната с проблемите не може да се присъедини все още, а другата може, ако няма проблеми. Докато границите между двете страни отговарят на всички шенгенски изисквания. Границата на двете страни отговарят на всички изисквания. Не бях е, достатъчно дипломатичен, господин председател, но се надявам, че бях ясен. Дадох ви всичката съществена информация, нищо не скрих Повтарям, на първо място трябва да се прояви уважение към парламента, второ трябва да видим наистина какво се случва в парламента и съвета и на трето място трябва да преценим какво точно можем да направим. Благодаря ви. Благодаря на докладчика господин Коелю за цялостното обяснение на неговата позиция като докладчик в това особено съществено досие, Нека пак да напомня за обща информация на членовете на комисията Либе, че аз самият като председател посочих подчертано значението на това, което и вие казахте, за това, че трябва да ни среде пълен достъп до всички съществени документи, свързани с оценката, която трябва да се направи по отношение на изпълнението на изискването за разширяване на шенгенското пространство върху двете държави България и Румъния и в е, всяко изказване, което съм правил, във всеки разговор, който съм провеждал с е, всички представители и на комисията, и на съвета, най-вече по отношение на представянето на програмата на унгарското председателство с е, постоянния представител, посланника на Унгария в Европейския съюз и неговия екип, както и по повод на съвета на министрите по ПВР, както и неформалния съвет, който бе проведен в е, Будапешта миналата седмица – освен, че ясно посочих този момент, аз искам да напомня, че това е въпрос на принцип, не е въпрос на конкретните заслуги на случая, става въпрос за принцип. Трябва да се разбира, че Лисабонския договор е в сила, трябва да се разбира, че този парламент има какво да каже и е решителен и трябва да получи пълен достъп до всички документи, които имат значение, за да можем да формираме своята преценка на време пълен достъп, не само при затворени врати, не само на някои подбрани членове на комисията Либе, но на всички членове, за да можем да направим своята преценка на базата на всички елементи, които се изискват. Казвайки това, аз ще добавя също, че всяко едно писмо, което е изпратено от секретарията, и всяка една стъпка, която е предприята от секретарията на комисията, е направена с подписа на председателя на комисията Либе, защото от самото начало разбираме, че това е въпрос на принцип. Въпрос на принцип е това, за което говорим тук. Ние трябва да изпълним със съдържание принципа на лоялното сътрудничество, които са заложени в Лисабонския договор, която трябва да се опише начина, по който трябва да се отнасят помежду си институциите. В този случай съвета и парламента като двете страни на законодателния орган на Европейския съюз. Казвайки това, откривам дискусията и след това, както вече казах, може би ще чуем представител на комисията на председателството. Започваме дискусията между членовете. Първо давам думата на госпожа Вебер. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за вашия ангажимент като председател на тази комисия. Благодаря ви за, васите, за вашите усилия да направите необходимото членовете на парламента наистина да вършат ефективно своята работа. Защото изглежда, че в съвета и трябва да кажа това, ако господин Коелю не беше достатъчно дипломатичен, тогава слушайте ме мен, защото изглежда, че в съвета правилото е било да се пречи на парламента да изпълнява задачите си, както е предвидено в договора. Независимо от факта, че е съвместно вземено решение или становище, което ние трябва да представим пред съвета, нашата работа е да работим по този доклад. В момента, в който съвета излиза с такива драконски условия, при които ние не можем да имаме достъп до определени документи, това означава, че те ни пречат ние да си вършим работата. Освен ако съвета не смята, че ние сме тук, просто за да пазаруваме, да пием кафе или каквото и да било. Не, ние сме тук, за да работим. Ние работим в този парламент, тичаме от една зала в друга, готови да изпълним всичките си задължения и отговорности. Казвайки това, трябва да призная в този момент, че това е първият път всъщност, когато ние сме в положение, когато имаме график и работим по сценарии, какво ще стане ако. Това просто е невероятно. Това е не само неприемливо, това е абсолютно невероятно. Това излиза извън рамките на въображението. Какво смята съвета, че трябва да вършим ние тук? До преди няколко дни аз наистина правих всичко възможно да убедя себе си, че това е просто вид ситуация, която не е свързана с това конкретно досие, а е просто една игра на власт между съвета и парламента, като съвета не разбира, че ние сме на равна основа в Европейския парламент. Но дължа да кажа, че след като видях също и на политическо равнище – последните писма, които бяха изпратени до съвета, аз е, някак си имам чувство, че живея в някаква конспирация и се чудя дали това не е наистина отказ на съвета да, да даде достъп на парламента до документите, за да не може парламентът да излезе с едно благоприятно становище. Не зная, но просто този въпрос ме провокира да си задам такива въпроси. Както казах и миналата седмица, наистина ние трябва да решим този въпрос на институционално равнище. Утре на заседанието на координаторите ще изляза с такова официално искане да искам председателят Бусек да напише писмо до, европейския председател на, до председателя на Европейския съвет и наистина да реши този въпрос в един нормален начин, за да може парламента да работи намирам за крайно неприемливо в този момент че двама висши държавни служители, Генералния секретар на съвета и на парламента се занимават с този въпрос, а аз, човек, който е избран от европейските граждани, трябва да се подчинявам на заповедите на държавни служители на съвета. Това е още един въпрос, който наистина трябва да бъде разрешен. И за това и смятам, че е време председателят Бусек да напише писмо до съвета и до унгарското председателство на съвета, което да излезе с положителен, правилен отговор на този въпрос. Какво ще правим с това досие, аз нямам идея. Аз не съм докладчик в сянка. Като докладчик в сянка аз нямам достъп, като координатор обаче аз мога да отида. А какво да кажат колегите ми, които всъщност трябва да дойдат и да гласуват по този доклад? Кои сме ние в този парламент? дали изцяло променяме правилника и договорите. Мисля, че наистина крайно време да решим този въпрос. И това е, което мога да кажа на този етап. Разбира се, ще продължим да работим в тесни отношения с господин Коелю по този доклад. Думата има господин Енсио. Благодаря, господин председател като докладчик в Сянка от името на социалистите и демократите. Искам съвсем накратко да кажа, че искам да благодаря първо на докладчика господин Коеля за много точния анализ на сегашната ситуация във връзка с този доклад и изложението, което той направи, на ситуацията в общ план. Искам да кажа на господин Коелю, че ни свикваме едно спешно становище с различните докладчици в сянка, за да може да се приеме една обща стратегия за нашата бъдеща политика. Ние сме първите, които би трябвало в парламента да зачитаме европейското законодателство. И не мога да разбера каква мотивация може да се намери за това при съединяването на България и Румъния към а, Шенген не е просто въпрос на желание, това е едно юридическо задължение. Това е задължение на двете страни и пълното присъединяване ще а, стане след а, единодушно решение на съвета, след консултации с парламента. Това решение е ясно, че трябва трябва да се получи след работната група за оценка по Шенген, съгласно информацията, с която при, разполагаме която е неофициална. Румъния изпълнява всички условия. България все още има някои дребни проблеми, както знаете. На този етап съвета отказва да ни предостави докладите, независимо от това обаче, както каза председателя и докладчика, ние ще направим всичко, за да накараме съвета да ни предостави документите, от които имаме нужда. Тук става дума за една а, политическа трудност, а, официалната позиция на френското и немското правителство, която е против а, присъединяването на Румъния и България към Шенген а, поради корупция, която а, може да е, постави в опасност е, Шенген. Също така се казва, че криминални групи имат достъп до базите данни всъщност Румъния и България имат достъп до данните на Шенген. Има и проблеми в правосъдието на двете страни. Това не може да се отрича. И до този момент критериите наложени на кри, също имат някои недостатъци. Но по въпроса за механизма за верификация, тук може да се каже, че а, пречките са абсолютно а, а, фиктивни. А, е, Причините бяха оценени от съвета. Мисля, че нашата роля е сега да се уверим, че оценката е правилна. Никаква друга позиция не е приемлива. Позицията на Франция и Германия е по-скоро свързана с а, трудните отношения между двете държави. Аз не смятам, че гражданите на двете въпросни държави би трябвало да разчитат на частичните компетенции на една или друга държава, да кажем, както са проблемите на тези две държави по въпроса за ромите. Трябва да се запазват европейските правила, те са съвсем ясни и те са, че Европейския парламент трябва да заеме становище единствено на базата на доклада за оценката. Следователно смятам, че е, решението, което вие предлагате, да се поиска незабавен достъп до документите, което ще ни даде възможност да вземем решение, което ще се формира само върху юридически елементи, а не по а, а, приказки, както до сега. Благодаря, госпожа Ганц. Искам да благодаря на господин Коелю за доклада му и аз мисля, че всъщност той беше твърде дипломатичен напълно е неприемливо да нямаме достъп до документите и парламента да трябва да бъде задължен да гласува, без да знае за какво гласува. Освен това, съществува един много деликатен въпрос от политическа гледна точка, що се отнася до процеса на а, влизането на Унгария в Шенген, който аз следях много внимателно. Според мен това беше много важно, защото тук има съвсем ясни последици за ежедневния живот, много повече отколкото присъединяването на страната към Европейския съюз. Ако Европейския съюз използва една и съща мярка във връзка с всички държави членки, ако ги третира еднакво, а, знам от много дълго време, че това е много важно за населението на съответните страни. А, е, ние, е, и то е много важно за подкрепата, която съществува в съответните страни за Европейския съюз. И аз знам, че а, е, населението на България и на Румъния би трябвало да получи шанс да се присъедини в Шенген е, и всъщност господин председателя Бусек трябва да заеме позиция и да изиска да ни се даде достъп до тези документи, за да може да се избегне възможността на сегашната ситуация. Благодаря. Сомер. Госпожа Самер. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на колегата Коелио. Трябва да бъдем недипломатични. Не, не Ние сме политици, не сме дипломати. Трябва откровено да си казваме мнението. Зная, че в политиката има различни култури, особено между държавите членки, но регионът, откъдето идвам аз, там се казва право комета в очи. Ако проблемите не се описват ясно, тогава не могат и да се решат. И е, мога само да подчертая следното. Съвета се държи просто неприлично да не ни дава достъп до тези документи, а да дава достъп до тях само на някои богопомазани и то в някаква е, специална стая, докъдето трябва да се стигне. Мисля, че документите могат да бъдат предложени тук. Аз съм в третия си мандат и през последните 10 години работя само по законодателни мерки. Е, познавам е, отношението на съвета, но сега след Лисабонския договор, след като ние като комисия имаме право на съвместно взимане на решение, аз е, за първи път преживявам такова нещо. Мисля, че това е недопустимо. Не може парламента да се примири с такова отношение. В крайна сметка ние сме представителите на европейските граждани. Ние представяме тези граждани и гражданите имат право да, да бъдат представени правилно. А ако искаме да го правим, да, да представяме нашите граждани правилно, то трябва да имаме достъп до информация. Това е съвсем ясно. Естествено е, че не може да решаваме нещо, да взимаме отношение по нещо, чието е, съдържание ние не познаваме. Тогава имаме чувството, поражда се впечатлението, че нещо не е съвсем ясно, не е съвсем точно, не е съвсем коректно. Тогава веднага се поражда подозрението и в обществеността, а тук нещо има неясно, неточно, неправилно, затова то се държи в тайна в Германия. За това има е, страх сред населението от присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Но как да се преодолее този страх сред населението, когато ние като, пред, като депутати нямаме достъп до документите? Какво да кажа на моите избиратели? Е, докладчика има право да види документите, но аз нямам право Добре, но а, ние като депутати също имаме право на своето собствено мнение и понякога между нас самите има разногласие. Така че наистина не може да излезем със становище преди всеки от нас да има достъп до тези документи. Не може да направим такова становище. Или пък ние е, може да излезем с становището, трябва да отхвърлим присъединяването, защото не сме имали достъп до документите. Може би трябва наистина да излезем с отрицателно становище, именно защото нямаме достъп до документите. И то е, достъпа ни се отказва не от председателството, а от съвета. Може би съвета съвета не иска някакси да ни допусне до съдържанието на тези документи. И това беше тенденция още по време на белгийското председателство. Това е моето предложение да излезем с негативно становище, ако нямаме достъп до документите. Е, радвам се, че и докладчика така да се каже върви в тази посока. Благодаря. Thank you, Mrs. Ernst. Благодаря, госпожа Енст има думата. Благодаря. Най-напред благодаря на докладчика. Аз като докладчица в Сянка съм съгласна с вашата позиция и се радвам, че тук нещата се казват направо. Мисля, че наистина човек трябва да е прецизен в своите изказвания, защото в противен случай няма да сме взети, няма да, да бъдем взимаме, е, да, да ни бъде, в противен случай няма да ни вземат на сериозно като Европейски парламент. Искам да попитам, защо всъщност на каква правна база се казва кой има достъп до тези документи? Това би бил интересен въпрос. А, на второ място, защо а, тази тайнствено, защо ни, са ни дадени тези документи? Тоест, въпроса защо? И защо парламента не ни вярва. <clears throat> Това не е нещо ново, но за мене нещата си остават неясни. Аз искам ясен отговор. В немските медии и то а, на провинциално равнище а, не е ясно какво ще стане с присъединяването на Румъния и България към Шенген и се оказва, че, да, че Германия и Франция са против, защото има корупция в България и в Румъния, но не само Германия и Франция са против. Казва се, че в Финландия, че може би Чехия са против. И естествено, хората се питат какво става. Има страхове в сред населението. Хората ме питат, аз не мога да им дам отговор, защото на мен самата не ми е, не, не ми е ясно. И сметката плаща всъщност тези две страни. Е, имиджа, репутацията на тези две страни страда и аз мятам, че не може да се примирим с това. Мисля, че това, което каза госпожа Вебер и това, което каза председателя на комисията, а, са разумни предложение. Наистина, може би, нека се обединим около едно писмо от името на господин Бузек към съвета. Това е легитимния път. И накрая искам да кажа следното. Не искам в никакъв случай да излезем с негативен с негативно становище. България и Румъния не биха го разбрали, но трябва ясно да изискаме документите. Това трябва да е ясно, за да може да вземем решение. Госпожа Латфорд, благодаря, господин председател. Изцяло съм съгласен с казаното от колегите за процедурата и липсата на права избрани евродепутати да не получат достъп. И изцяло подкрепям господин Коелю като наш координатор, както каза госпожа Вебер. Това е просто неприемливо положение. Не бих искал да бъда разбрана погрешно, но тези доклади по Румъния и България трябва да се третират при преобладаващата правна ситуация, което означава, че те обхващат въпросите, единствено въпросите, които са заложени е, в процеса за шенгенска оценка и процеса за присъединяване. Същевременно обаче продължава механизма за проверка и сътрудничество. Няма правни отношения между тези две неща. И следователно съвета и парламента трябва да се придържат към правното приложено поле на този процес. Аз обаче го намирам за странно, че няма взаимна междинна връзка между тези две неща. И наистина надявам се, че правилно ще ме разберете. Не става въпрос само за България и Румъния. Ако разгледаме целият Европейски съюз и говоря се пак от името на страна, която не е в Шенген, както може би много от вас ви се иска или не ви се иска, но наистина много любопитно е, че може да се говори за прилагане на необходимия граничен контрол, правоприлагане, достъп до бази данни и да се преструваме, че въпросът за независимостта на съдебната власт, притесненията относно корупция, обвиненията за пробив на организираната престъпност изобщо не са свързани с въпросите за присъединяване към Шенген. Факт е, че това е правната ситуация. Наистина Европейския съюз е, попада в едно странно положение, така че е, по начина по който разделя нещата, при положение, че наистина съществува връзка между всичките тези теми. Не съм сигурен, че точно това имаше предвид господин Коелю, когато в своя доклад е, при достъпа до Шенгенска информационна система – говореше за необходимостта от нова система на оценка, която да е проста, ефективна и прозрачна и да даде възможност шенгенското пространство да запази възможността за свободно движение. Необходимо е наистина да се преосмисли какво наблюдение, оценка, инспекции, проверки са необходими в редица области, за да може държавите членки да бъдат добре оценени. Факт е, че имаме Лисабонски договор, но все още има едно старо мислене по отношение на това, че няма да си правим преценки една на друга, една на друга държавите членки, този менталитет на елитния клуб. Това не е достатъчно добре. Но, имайки предвид къде сме в момента, Факт е, че Румъния и България имат право да бъдат оценявани за Шенген на базата точно на това, което механизма за оценка включва в правен смисъл. И това не е само механизма за сътрудничество и оценка. И аз лично намирам, че това е наистина странна ситуация. Благодаря. Господин Маринеско. Uh, благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на господин Коелю за изложението, което той направи пред нас. Искам също така да му благодаря за това, че намери uh, едно решение за всички предложени сценарии, за всяка ситуация. Искам също така да благодаря на всички колеги. Аз съм съгласен че присъединяването към Шенген трябва да се основава не само на заключенията на групата за оценка. Становището на парламента е изключително важно за държавите членки. Също така, съгласно становището на групата от януари, аз мисля, че трябва да се следва един вариант, който беше предложен и аз съм съгласен с идеята, че трите институции трябва да представят доклад и на едно извънредно е, е, заседание на нашата комисия на 14 февруари да се изготви текст, който да бъде представен на пленарното заседание, като по този начин ще а, можем да представим едно становище, което ще се формира на а, оценката на господин, групата на господин Шевал. Напълно съм съгласен с вас, че трябва да имаме достъп до документите, за да може да гласуваме по а, въпроса. България и Румъния поискаха от съвета документите да не бъдат поверителни, но това не е само административен проблем. Аз бих желал да знае какви стъпки се предлагат от моите колеги, дали това ще може да се уреди максимално бързо, за да можем ние бързо да се възползваме от необходимата информация, за да можем да вземем решение. Не бих желал а, присъединяването на двете държави към шегенското пространство да се се отхвърли поради административна причина. Ние не разбираме защо нямаме право на свободно придвижване, на прекусяване на граници, единствено поради разлики и различия между европейските институции. Този проблем трябва бързо да се реши Особено ако а, аз искам да кажа, че Румъния и България поискаха да се снеме поверителността на тези документи. Благодаря. Благодаря, господин председател. Тъй като аз може би ще бъда една от последните изказвали се, макар че съм докладчик във всяка... Не, опасявам се, че няма да бъдете след последните, така че ще ви напомня, че всички ние се опитваме да направим това, което трябва. Придържаме се към темата, но имаме ограничения във времето, защото има и още една точка. Обикновено докладчиците в сянка се изказват първи. Просто исках да кажа, че имам предимство да заключа, че ние сме единодушни, след като изслушахме всички изказвания, ние сме обединени и едини в тази ситуация, което е нещо много рядко. И е, аз мисля, че това е точно обратното на това, което искаше да види в парламента съветът. И сега трябва да разберем какво предлага нашия докладчик. Аз много се радвам, че тези предложения са ясни и радикални и че аз също благодаря на председателя за писмата, които той изпрати и за нашата ясна позиция по а, предложението на комисията. И аз също а, нямам достъп до тези документи, тъй като не съм координатор на нашата група, макар че аз представлявам една държава, която се е присъединила към Шенген по време на предишния кръг и аз смятам, че Румъния и България трябва да влязат в Шенген без неоснователни предразсъдъци. Не искам да говоря твърде дълго, защото вече много неща бяха казани. Е, бих желала само да посоча позицията на групата на зелените, че ние подкрепяме напълно позицията на нашия докладчик. Благодаря, госпожа Талака. Вие казахте. Да, наистина, ние даваме приоритет на докладчиците в сянка да се изкажат първо преди останалите оратори, но не винаги така е толкова лесно. Но аз тук не знаех, че има толкова много докладчици в сянка, но ако знам кой е докладчик в сянка, винаги давам думата на тях първо. Сега господин Клейс. Иска съвсем накратко, както казах, има списък, който е доста дълъг. Ще бъде кратък. Искам да благодаря на господин Коелю за неговата работа и мисля, че той е абсолютно прав. Ние като Европейския парламент не може да се задоволим с тази ситуация. Ние трябва да поемем нашата отговорност, трябва да си свършим работата и за това подкрепям вашето предложение, господин председател, а именно да се обърнем към председателя на парламента, който да напише писмо до съвета с цел да получим достъп до документите. Мисля, че това е необходимо, защото ние ако не знаем цялото съдържание на документите, тогава ще има проблеми, ще има слухове, едната държава се е справила по-добре, другата по-зле, така че това не бива да се допуска. Искам да се спра, да напомня за поверителната бележка за, от май на Фронтекс. Там се говори за някои проблеми в България и Румъния. Не става дума непременно за Шенген там, но има такава забележка. Извода е обаче е ясен. Ако ние нямаме достъп до тези документи, то тогава трябва да излезем, моето предложение е такова, да излезем с негативно становище, а именно по отношение за, на присъединяването на България и Румъния към Шенген. Um, thank you, Благодаря, господин председател. Искам да благодаря също така и аз на докладчика, да благодаря на всички колеги за подкрепата, която те изразиха на процеса за присъединяването към Шенген на Румъния и България. Аз ще бъда съвсем кратка. Първо, бих желала да кажа нещо на госпожа Сервалат. Смятам, че механизма на сътрудничество и верификация е един полезен инструмент, който подкрепя онези държави, които се опитват да подобрят системата си, правосъдната си система и да се борят срещу организираната престъпност. Този механизъм обаче не би трябвало да става слаб пункт на, на слаб пункт на тези държави. Правосъдното министерство на Румъния, когато въведе този механизъм, установи, че това е един много полезен инструмент. Второ нещо нещо. Парламент естествено трябва да има достъп до документите за техническата оценка, за да може да вземе решение това е основно нещо в нашата работа. Ние не можем да вземем решение без да отчетем техническите аспекти. Трето, трябва да имаме положително отношение към шенгенските критерии. Не може да се дават аргументи за отлагането на присъединяването. Тези технически оценки ще обясним, да обясним проблемите на народа на Румъния и на България, да може да обясним и на другите граждани граждани на Европейски съюз, защо е взето едно или друго решение, за да може да представим изчерпателно нашето предложение, нашето решение. И последно нещо, мисля, че трябва да запазим сегашния график, който прави присъединяването през март възможно и би трябвало да имаме достъп до документите и се радвам, че сме солидарни по тази въпрос. Благодаря, господин, госпожа Холмай. Господин председател, аз идвам от един регион, в който а, тази дискусия не е позната. Е, говореше се в моя регион при присъединяването на Чехия, това е граничен регион, а, е, че ще имаме просто катастрофални, е, катастрофални положения след присъединяването на Чехия към Шенген. Но тази... Но тази катастрофа, тези катастрофи, които, от които се опасявахме, не настъпиха. Така че аз поделя мнението на докладчика. Ние трябва да имаме достъп до документите. Аз смятам, че в областта на сигурността държавите членки не са свикнали с Лисабон и не са приели факта, че и парламента има право на вземане на решение, даже и в тази област. А не бива координаторите да се поставят в странното положение да имат достъп до документите а, и да имат достъп до информация, по която не могат да обменят мнение със своите колеги трябва да имаме възможност да говорим с а, е, нашите колеги, да обсъждаме с нашите колеги ясна информация. Това е невъзможна ситуация. Затова смятам, че трябва да ни се осигури достъп. Ако, от друга страна, не получим този достъп и ни се а, откаже възможността да следваме Лисабонския договор, трябва да имаме коража да се застъпим за нашите права. Шенгенското споразумение трябва да въжи за всички, които са вече негови членове и за всички онези, които се присъединяват. Ако има допълнителни критерии, които създават загриженост, то тогава съвета трябва да ги артикулира. Ето защо казвам, приветствам това, което каза господин Коелю в пленарна зала за какво всъщност става дума? За сътрудничеството в рамките на Шенген или за ясни критерии, които трябва да се постигнат по отношение на Шенген. Аз мятам, че, Бъл... че България и Румъния трябва да са наясно какви критерии трябва да изпълнят. Не бива тези страни да, да не знаят на какви критерии трябва да отговорят, не бива неяснота да е, има и в другите страни. А, аз а, е, наистина поздравявам и благодаря на докладчика Коелю, който не само добре описа цялата ситуация, която се създаде с а, е, поведението на съвета, но и предложи различни варианти, които да, действам, които да действаме от тук нататък. Към, това, към тази, тези факти, които бяха изнесени, искам да прибавя един, който постави в изключително деликатна ситуация моята страна. От България съм. И говоря в случая не само като член на комисията Либе, но и като човек от тази потърпевша държава. На 16 декември господин Коелю каза, че сме поискали официално работния вариант на доклада, който на работната група за проверките за Шенген, за България и за Румъния. На 21 декември обаче е, Европейската комисия вече разполагаше с писмото на Франция и на Германия, в което се говореше за това, че, е, че приемането на България и Румъния за Шенген трябва да бъде отложено и се посочваха три съвсем различни критерии, които нямат нищо общо с техническите критерии за изпълнение по Шенген. Това остави впечатление за един предрешен въпрос, от който, е, извинявайте колеги, обаче цялата тази дискусия, която в момента провеждаме и всичко това, което е, става в европейските институции по отношение на този процес, сякаш става излишно. Заговори се много усилено е, в, е, и сред европейските медии, в европейското общество, включително и в двете страни за проява на двойни стандарти защото не беше далеч времето, когато бяха приети други страни в Шенген и подобни условия пред тях изобщо не бяха представени. Искам да напомня на уважаемите колеги на съвета и представителите на комисията, че само след един месец, февруари, ще излезе техническия доклад за България и за Румъния, който ще каже какви, какъв е напредъка по механизма за оценка и за сътрудничество и за наблюдение. И там са нещата, които би трябвало да се проследят от това, за което се говори в писмото на Франция и на Германия. В този смисъл подкрепям изцяло нашето желание да напишем едно писмо да, от името и на, може би по инициатива на господин Бузек и въпросът да бъде решен на най-високо ниво, защото създалата ситуация породи много съмнения, много коментари и ви уверявам, че всички от тези, които се интересуват от предстоящото приемане на България и Румъния в Шенген, изобщо не се интересуват вече от изпълнението на техническите критерии, които са ясно записани в нашите правила, а въпросът е, чака своето политическо решение. Ние задаваме въпроса обаче кое налага това и дали не са по-скоро съотношението на силите и предстоящите политически събития, които предстоят и в Германия, и във Франция с оглед на, на изборите. Така че може много да се разсъждава в тази посока и затова трябва да се върнем там, това за което сме призвани всички в момента да дадем своето становище, а именно готовността на двете страни по изпълнението на техническите критерии за членство в Шенген. Подкрепям господин Коелю, нашата комисия да не се произнесе до момента, в който не получим достъпа до цялата информация. Иначе изпадаме в ситуация на хора, които дават едно решение, без да знаят за какво го дават. Благодаря. Господин Лухан. Благодаря, господин председател. Струва ни се, че ние сме изправени пред един проблем, да законодателстваме демократично. Има процедура в съвета, в парламента, но изглежда, че има хора, които не искат да ги зачитат. Това става, става дума за достъпа до данните в доклада. Аз изслушах с много голямо внимание това, което беше казано от колегите, които идват от различни държави и ам, се очертава една тенденция в позицията на някои държави членки. Първо по позициите на господин Коелю, който има повече информация, отколкото ние имаме. Аз мисля, че би трябвало всъщност да се доварим на нашия докладчик и независимо от това, което казват някои колеги, не смятам, че ние можем да гласуваме отрицателно, ако не получим информацията. Да става дума за един демократичен процес, който трябва да се прилага за всички държави в шенгенското пространство и не трябва да сменяме правилата в крачка и аз мисля, че това няма абсолютно нищо нищо общо с много точните и конкретни условия, които се налагат за присъединяващите се към Шенген държави. И накрая искам да обясня ситуацията от гледната точка на гражданите независимо от това дали става въпрос за старите е, граждани на Европейския съюз или новите, трябва съвсем ясно да се кажат нещата и да се използва една и съща демократична процедура. Именно за това смятам, че първо следва да се доверим на господин Коелю е, тогава, когато гласуваме за неговия доклад. Не виждам защо да е, трябва да гласуваме отрицателно аз смятам, че ние трябва съвсем ясно да упражним натиск върху съвета. Господин Бостинаро. Благодаря, господин председател. Позволете ми да премина да, на... Позволете ми да премина на а, румански. Аз съм от опозиционна партия в Румъния и Редовно критикувам политическия а, режим в Румъния. Но сега не говоря толкова като румънец, колкото като евродепутат. Искам да констатирам различни неща. Първо, по въпроса за критериите, които се прилагат към други държави, членки на Европейския съюз, тогава, когато те влизаха в шегенското пространство, нещата са се променили, без това експлицитно, изрично да бъде посочено. Може би имало намерение да се променят тези прав, а, правила. Струва ми се, че един основен принцип в законодателството е, че не може да се прилагат законите с обратна сила. Ако се изменят критериите за България, новите а, критерии не могат да се прилагат едва след, а, могат да се прилагат едва след присъединяването вече на България и Румъния към шенгенското пространство. На второ място, а, съм съгласен с, с някои от а, декларациите на представителите на официалните власти в Букурещ. Двустранните отношения понякога са много стра, страни, особено клаузите на механизма за сътрудничество и проверка и критериите за присъединяване на държавите към Шенген не могат да подлежат на решение, би трябвало да се основават на ясно заявените критерии. Именно аз съм съгласен с позицията на господин Коелю. Трябва да имаме достъп до документите и графика, който сме си определили да бъде опасен и а, решенията да се основават на а, техническите критерии, а не на а, политически е, е, критерии. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя колегата от е, Келю и всичко, което беше казано от другите колеги. трябва да настояваме от комисията и пред съвета да се даде достъп до документите на нашите членове. Причината е много проста. Това ще даде една възможност да имаме една пълна прозрачност и и да се избегне спекулация по темата. Оставаме с впечатление, че се обърква всичко, се смесва всичко. Франция и Германия е, издигат политически аргументи. Е, те въобще не говорят за е, техническите критерии, които трябва да се изпълнят за влизането в Шенген. Е, Съветът следва да предостави документа на парламента. Франция и Германия трябва да предоставят по-задълбочени аргументи и доводи на своите позиции. Следователно, ние очакваме две послания от а, съвета. Първо, диалога и сътрудничеството между институциите да отговаря на очакванията на всички граждани на Европейския съюз, българи, румънци и всички останали. И също така да се премахне липсата на прозрачност в тези решения и бъдещи решение. Това е нашата позиция. Ние заедно с съвета би трябвало да гарантираме българите, румънците и всички други граждани на Европейския съюз да могат да ни вярват. Благодаря. Бях е, изслушахме различни становища. Господин Ненци, искате да кажете нещо друго? Да. Имам идея. Съществува една възможност, имайки предвид, е, че сме в една безпредседентна ситуация, провокирана от съвета. Искам да попитам дали може да настане така, че в случай на отказ, вие, господин председателю, да се обърнете към и да сезирате Съда на европейските общности. Да, аз щях да кажа и аз сами, аз подчертах много значението на пълния достъп, който трябва да се даде на всички членове на комисията Либе, преди да можем да решим и да се вземе решение на парламента. Не само по това досие, не само по тази тема, не само за да се спаси съдържанието на Лисабонския договор, защото лоялното сътрудничество между съвета и парламента от една страна а, и а, принципа а, и уважението, което се дължи на парламента при изпълнението на тази задача, аз естествено отбелязах, че независимо от обстоятелствата по съответния а, казус, съществува широко, широка подкрепа по същество а, и а, по принцип. А, аз отново по принцип ще тълкувам а, духа на това наше заседание, ще изпратя писма до съвета, ще подчертая а, това, както го направих по време на заседанието, а, по време на бългийското председателство, ще направим това и в началото на унгарското председателство. Ще напишем едно писмо до съвета и ще изтълкуваме духа, който така ясно беше изразено в тази задълбочена и пространна дискусия. И предлагам да решим този въпрос, за да може да предвидим допълнителните стъпки, които могат да се направят на заседанието на координаторите, които ще проведем, което ще проведем утре и може да разгледаме този въпрос а именно възможността да прибегнем до правните служби, за да може да постигнем правата си, да се обърнем към Съда на Европейските общности, за да може да сме сигурни, че се зачита напълно Лисабонския договор тогава, когато изпълваме със съдържание решенията на съвета. А парламент е законодателният отговор, орган, извинете, на Европейския съюз. В противен случай е, ще се придържаме към е, към нашия график. Господин Коелю получи широка подкрепа в изказванията, които изслушахме. Може би можем да изслушаме комисията и председател председателството или съвета, който иска първо. Добре, е, председателството иска думата. Благодаря, господин председател. Тази сутрин ние вече повдигнахме въпроса за достъпа до документите. Аз мога само да повторя информацията, която да, Шандор Пинтер, унгарския министр. Ние сме запознати с това искане и с съдържанието на това важно до, е, като ротационно председателство ние работим за намиране на решение, за да може да отговорим на всички очаквания на всички страни. Същевременно обаче не може да се третира този проблем извън рамката на а, регламентираните решения от съвета. Ние ще се опитаме да намерим решение на а, въпроса в съответния документ. Сега комисията има думата. Комисията също би искала да се изкаже или не? Не, не благодаря. Комисията а, иска да коментира, че тук ние нямаме формална официална роля в присъединяването към Шенген. И а, господин Коелю, да, ще кажа четири конкретни неща. Първото нещо, мисля, че господин Енцио от групата на социалистите е напълно прав. Трябва наистина да се обединим, за да можем да задействаме нашата стратегия. Утре в 4 часа предлагам ако всички докладчици е, могат да дойдат, е, да проведем една кратка дискусия, ако можем утре да поработим в 4 часа, ще бъдете много добре. Ще изпратя е, имейл до всички докладчици в сянка. Второто нещо, което искам да кажа, нашата комисия следва да работи с източник от съвета и ние питаме защо имаме тези проблеми с документите, свързани с България и Румъния. Отговора от съвета беше изненадва, защото отговора беше не, не, няма проблем с България и Румъния, но съвета не би искал да създава прецедент. Тоест проблема е проблема да се предвиди във всички процедури да се, да се действа така. Това не е една специална процедура за този случай. Това е волята на съвета да не предоставя на парламента документи по всички подобни и други процедури. И това е много сериозно, според мен. Третото нещо, което искам да кажа, сега ще, кажа на, ще говоря на английски. Uh, някои от нашите колеги предложиха, защото ние сме ядосани на съвета, да дадем отрицателно становище по този въпрос. Аз не споделям това становище, защото Румъния и България не могат да бъдат жертвите на институционална битка между парламента и съвета. Това, което предлагам, ако ще се удължи този процес, да не се позволи на, парлам... на, съ... на съвета да се каже, че не можем да вземем окончателното решение, защото очакваме становището на е, съвета. Ние можем да одобрим становище, да не дадем становище, да можем да кажем какво мислим за България и за Румъния е, и да кажем, че тъй като не ни беше, бяха предоставени документите, не можем да предоставим становище. Всъщност ние даваме становище, но не говорим по същество. И последна, последен коментар – на а, госпожа Лътфорд а, каза нещо много интересно във връзка с а, системата за оценка а, по Шенген, който повдига един друг въпрос. Може би някои от колегите си спомнят, че аз предложих парламента да а, отхвърли първата инициатива. Това го направихме в а, Страсбург и новата комисия Барозо 2 представи едно ново предложение за шен, а, а, шенгенската а, система за оценка. Сесилия Малстрам ни каза в становището на Европейската комисия, че ние трябва да имаме достъп до процедурата за съвместно вземане на решение. Тоест, мнението на парламента ще бъде чуто от съвета, защото ние сме с законодатели. Дискусията, която ще открием след няколко седмици по новата шенгенска оценъчна система, е нещо, което ще отрази изказванията, които чухме в този дебат. И това е нещо, което си спомня Моника Майер, нещо, което аз казах на пленарното заседание. Имам усещането, че системата, която имаме сега не е най-добрата е, може би е, членовете са много а, с много силни становища за а, а, кандидатите а, за присъединяване и са доста мързеливи като членове на клуба. Ние имаме една система, която трябва да оценява всички държави членки по един и същи начин, а не да има едни правила за едни, а други правила за други. Едни и същи правила трябва да се прилагат за всички. И аз мисля, че ние а, първата, първата, първия обмен на мнение трябва да се проведе следващата седмица на 31 януари. Благодаря, господин Коелю. Много разумни неща бяха <laughs> повдигнати. Утре ние ще разгледаме на заседанието на координаторите всички възможности, с които разполагаме, за да оценим принципите, по които така се настояваше тук в дискусията на нашето заседание. Парламента ще вземе предвид всички обсъждания по това досие и по всички бъдещи досиета. Сега, благодаря на всички участници, преминаваме към следващата точка. We thank you all. We thank you all. If you all help us out to handle the agenda. Много ви благодаря. Моля да ни съдействате, за да се работи по дневния ред. If you please, those who stay in the room. Моля тези, които остават в залата, да запазят тишина, за да можем да продължим с точка 9, която ще бъде последната точка, имайки предвид, че точка 6 е отложена, точка 7 ще бъде разглеждана утре. Десета точка. Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества. Докладчикът е тук. Джон Молдер. Целта е да чуем и представянето на комисията по един въпрос, който касае предложение на комисията, предлагане на пазара и използване на прекурсори за взривни вещества. Целта на това законодателно предложение е да се ограничи достъпа за широката общественост до високо рискове, високо рискови химикали, които могат лесно да бъдат използвани за домашно производство на взривни вещества. Така че нека първо да чуем съдържанието на това предложение от Европейската комисия, след което ще изслушаме нашия доклад, докладче господин Молдер и останалите членове на комисията, които желаят да направят изказване. И така, представителят на комисията, господин Шифър, имате думата. You, Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Аз мога да бъда съвсем кратък, защото предложението, което ще ви представя, най- груби очертания е много техническо и ясно за разбиране и лесно може да се последва от един план за действие, който е одобрен от Европейския съюз по 2 от 2008 година по повишаване сигурността на взривите вещества. Така че предложението на комисията е, ограничено, е насочено към ограничаване достъпа до химически вещества, които могат да се използват за домашно производство на взривни вещества. И то е двояко. Първо да се намалят е, заплахите за собствената ни общественост, които проистичат от такива домашно произведени взривни вещества. И на второ място да се осигурят е, равни условия за производителите и търговците в Европейския съюз, за да се гарантира, че на вътрешния пазар няма и економически и търговски изкривявания от други разпоредби на, във връзка с сигурността на лагане в държавите членки. На политическия фон за тази инициатива е всъщност планът за действие от 2008 година. Политическия контекст е, че повечето терористически атентати през последните години, включително този в Лондон през 2005 година, използват е, взривни съоръжения, които се основават на домашно произведени материали на базата на широко разпространени химикали, достъпни за широката общественост. Поради тази причина Предложеният е, път от комисията е да се забранят най-съществените от тези прекурсори за пускане на пазара и за използване от широката общественост, да се добавят в, е, като списък е, в приложение към регламента и в този списък приложение да се посочат е, прагове или количествени прагове на концентрации, под които те не са опасни и могат да бъдат е, продавани свободно на пазара. Докато над тези прагове те ще се считат за прекалено опасни и не могат да се продават на широката общественост. Сегашното приложено поле на регламента няма да касае сделки между фирми, нито пък ще включва прекурсорите по смески, създадени от такива прекурсове, които се използват от военните или от правоохранителните служби. Така че целевата група наистина е широката общественост и повишаване на сигурността на обществеността и създаване на равни условия за търговците. И последното, по консултациите, чрез които стигнахме до този списък в приложението. Имаме постоянна комисия по прекурсорите, както е предвидена в плана за действие от 2008 година, така че една от първите мерки, които предприехме към края на 2008 година, бе създаването на тази комисия. Тя се състои от експерти по сигурност от държавите членки, както и от представители от съответните отрасли, Обсъждахме задълбочено и поверително този въпрос. Картите бяха сложени на масата, включително с наличните научни експертни знания по отношение на концентрациите и количествените ограничения, които трябва да бъдат наложени. Този списък на практика е създаден в резултат от обсъжданията на тези експерти. Някои от е, веществата, които могат да се използват и са използвани е, в скорошни терористични атентати, не са включени в списъка поради елементарната причина, че те са толкова широко разпространени, че забрана на тяхната продажба просто ще бъде неефективна и безсмислена. Например, ако вземем алуминиев прах, който много лесно може да се получи, не е включен в този списък, защото няма смисъл да се предприеме законодателна мярка за нещо, което много лесно може да се заобиколи. Но друг елемент, за който решихме, че наистина са опасни при такива концентрации над определени нива и забраната, за които ще допринесе за сериозна разлика в практиката, наистина бяха включени този инструмент, за да бъде актуален и за да върви успоредно с непрекъснато променящите се заплахи в тази област, трябва наистина да се коригира с една процедура и за това в този инструмент предлагаме като делегиран акт или чрез делегиран акт комисията да бъде оправомощена след съответните консултации с експертите да изменя тези приложения, за да може по един лесен, улеснен начин и чрез мълчалива процедура между съвета и парламента с срок от 3 месеца на изчакване, преди тези корекции да влязат сила, след това да се прилага тази процедура. Предвижда се също и спешна процедура в случай че се яви нещо ново, което не се е срещало преди това. Появява се в резултат, примерно, от е, някакъв атентат и тогава трябва да се вземат незабавни действия в рамките на 6 седмици, дори още по-бързо, за да съществува начин наистина за такива спешни обосновани случаи да се коригират приложенията и да се обявят за незаконни продажбите на пазара на такива химикали. И накрая, на не по важност, изпълнението, разбира се, е отговорност на държавите членки. Ясно проверихме какъв е въпросът за субсидиарността. Има един преходен период от 36 месеца, който ще се прилага също за държането, притежанието на такива вещества, който ще помогне никой да не бъде изненадан при наличие на някакви стари запаси от дадено на вещество. Така че по принцип разпоредбите са доста щедри и практични. Не очакваме противоречиви дискусии. Съветът ще започне утре работа заедно с експерти по борба с тероризма на работната група по вътрешния пазар обсъжданията на въпроса и се надяваме преди края на тази година да се стигне до споразумение между двете институции по този текст. Това бе от наша страна по този текст до този момент. Благодаря. Докладчика господин Булдър. Благодаря. Предложението на комисията според мен е съвсем ясно Различно е положението от 27-те държави членки, което не е желателно. Такива вещества могат да се използват от терористи, затова трябва строго да се контролират, така че наистина такива опасни материали да не могат да се намират толкова лесно. Нещо, което ме притеснява е дали този списък е изчерпателен. Имам някои предложения от е, индустрията и ако дойдат още са добре дошли. Трябва да се погрижим в случай, че издаваме лицензи на определени лица да продават е, материали в е, някои нормални ситуации, в които няма подозрения за опасни е, сделки и при положение, че са осигурени данните, ние като комисия ще трябва, разбира се, да проверим това, но в останалите неща всичко ми се струва, че е съвсем съразмерно. Приветствам това предложение и според мен трябва възможно най-бързо да решим този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин Молдер, и за това, че бяхте и толкова кратък. Докладчик Сянка, госпожа Матио, искате ли да се изкажете? Благодаря, господин председател. Аз общо заето имам същия подход, както господин Мълдър по това предложение. Е, е, вече беше казано, че някои да, терористични актове се извършват с е, неща, които се намират е, на пазара и следователно Европейския съюз трябва да се занимае с тези самоделни бомби. Както каза докладчика, списъка на приложенията на анексите и основни гледните точки на този текст следва да бъде усъвършенстван малко по-нататък и също така аз лично смятам, че системата за издаване на решения, на разрешение е нещо много сложно. И а, може би трябва да се намери нещо по-просто, по-малко бюрократично, по-малко скъпо за държавите членки, което същевременно да бъде еднакво ефикасно в борбата срещу тероризма, за да може да имаме онази сигурност, която искаме да имаме в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря и на вас, госпожо Матю, казва председателя. Не виждам други желания. Всъщност не, господин Бронс. Микрофон, моля а, нямам много ентусиазъм за европейско законодателство, но едно нещо обаче, което ме тревожи, е, че това законодателство според мен ще влезе в сила след колко? След 6 месеца, а междувременно ще има нещо като покана за промишлеността и а, и ам, търговците на дребно да отчитат а, факта, че онези, които биха искали да съберат а, онова, което им трябва, още докато могат. Има ли някакъв механизъм, а, по който поне да можем да регистрираме онези, които купуват подобни вещества, защото доколкото разбирам, те в момента не са контролирани. Ако аз искам да си купя вещество Хикс и отивам в химически склад, магазин, купувам си неограничени количества от вещество Хикс няма а, в момента ограничения и моята самоличност никъде не фигурира в тази по, по, покупка, която ме тревожи. Ако няма други депутати, които искат да се изкажат, може би да дадем думата на представителя на комисията, господин Шифер. Благодаря, господин председател. Както казах, в първото си изказване. Ние проведохме консултации с промишлеността чрез постоянната ни комисия по прекурсорите. Това е една ръководна комисия в плана за Европейския съюз за взривни вещества. Цял ден обсъждаме тези проблеми днес с представителите на сферите по сигурността, по взривни вещества и така нататък. Ние поддържаме информирани колегите за състоянието на преговорите и обсъжданията по тези предложения. Те много добре знаят и ние много добре знаем какви са графиците, които вероятно ще прилагаме и също така оценяваме и знаем веществата, които са записани. Знаят знае се какво се използва в търговските обекти. Някои вече са започнали да въвеждат необходимите промени в производството. Това обаче е, се прави доброволно, няма задължение. Това е доброволно а, а, действие, за да може да се получи по-гладък преходен период и да може от тези, които са се присъединили по-късно, също да могат да се справят. Благодаря. Председателя, ако няма допълнителни коментари, с това ще приключим. Искам да ви напомня, че на 16-17 март ще се представи проект от доклада по време на нормалното заседание на комисията Либе. Е, това е всичко за днес. Утре продължаваме в 9 часа. Благодаря на всички.